Добре, добро утро, уважаеми колеги. Продължаваме заседанието, което прекъснахме вчера и започваме с гласуването по точка 9. Тъй като гласуването ще е електронно, нека първо да направим проба. Hat jeder seine Karte dabei? Всеки, надявам се, си носи картата. Един човек е без карта. Госпожа Гресле. Госпожа Гресле си е забравила картата. А, пробно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? И така, пристъпваме към самото гласуване. изменение на регламент 1073 от 1999 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Докладчик е Ингеборг Гресле а, гласуваме цялостната проекторезолюция. Ингеборг Гресле, благодаря. Предлагаме следната процедура. Днес гласуваме текста на съвета, защото уверихме съвета, че Комисията за бюджетен контрол няма да внася предложения за изменения. Но от името на моята политическа група ще внеса изменения. Те са посочени в работния документ. Защото смятаме, че контролът върху Олаф трябва да се засили. Или поне някои пасажи от преработения текст трябва да се изяснят, да станат по-конкретни. Това е целта на трите предложения за изменение, а около тях пък се групират други по-технически. Вчера доста обширно обсъждахме с колегите дали има смисъл да внесем и още едно предложение за изменение, а именно че пред съда може да се атакува протокол за разследване на ОЛАФ. В момента такава възможност няма. Единствената възможност е да се поиска обещетение на базата на този протокол. Но в името на правната сигурност в Европейския съюз смятам, че е необходимо да се даде възможност за жалба пред съда на Европейския съюз. Така че не изключвам на пленарната сесия през юли всъщност да има не 3, 4 предложения за изменение. Още сега искам да е, помоля колегите да не се отказват от работата по текста. Доколкото разбирам от комисията, съветът вече проявява законност, е, готовност поне да е, обмисли нашите предложения. Това е обяснението, поради което в момента гласуваме а, цялостния текст, а след това вече на пленарното заседание ще обсъдим и измененията. Благодаря, казва председателят. Започваме гласуване. Кой е за? Моля, дайте знак с ръка. Може би трябва да стане електронно. Начало на електронно гласуване. Everybody voted. Vote is... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 16 за, без въздържали се. Е, е, е Следващото гласуване е е при проекто становището мандат за триалога за бюджет 2014. Йенс Гайер е докладчик. До тук сме имали сме, поиск, поискани, сме поискали разделно гласуване за параграф 3. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4 при изменение 2 за,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 ще проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Цин. 10 за, 6 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9 за, против, въздържали се, приема се. Параграф Д, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме така изменената резолюция, начало на електронно гласуване. Hat jeder abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 16 за, един против, един въздържал се. Проекто, становището е прието. Преминаваме към доклада на Естер Деланге, предприемане за мерки за постигане на по-ефикасни економически целесообразни услуги за устен превод. Изменение 4 за против, въздържали се, електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 9 против, Господин Калфин, заповядайте. You couldn't vote. Не сте успели да гласувате, така ли? Сега вече работи ли апаратът ви? Да повторим гласуването, за да бъдем напълно сигурни. Повторно гласуване по изменение 4, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Госпожа Гресле няма електронна карта и е против, нали така? Значи сме 10 на 10. Отхвърля се за жалост. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно гласуване, начало на гласуването. Изменение 6. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Госпожо, госпожа Гресле за или против? Значи имаме 11 на 8. Изменение 7. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменението на Паул Рюбих, то е устно. За. Заповядайте докладващата. uh, exact. Uh, you... Да, а, просто искам да стане ясно. Имате на господин Рубих текста на устното изменение. А, аз исках да добавя нещо, това е, е, за да съм сигурна, че следваме за да, правилата. Така че имаме текста during the delegation trip, след това insist that. Искам да добавим resource efficient full multilingualism in interpretation. Като се зачита а,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 11 за, 9 против, приема се. 12 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. Eh, sorry, 12. 12 изменение. Everybody voted, vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение за. Против. Въздържали се. Проверка с карти. Everybody voted. И край на гласуването. Приема се. Изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Нека направим проверка по трето изменение. Its vote is closed. И край на гласуването. Госпожо Гресле. 12 на 9 отхвърля се. Цялата резолюция гласуваме сега. Моля гласувайте. Everybody voted? Everybody voted. Electron. Гласуваха ли всички? И край на гласуването. Двадесет за, нула против. Поздравления, госпожо Ланге. Ja, meine Damen und Herren, wir sind damit така, дами и господа, приключихме с гласуването. Благодаря на докладчиците. Благодаря на членовете на секретарията, които ни помогнаха и ще ми позволите да продължим по дневния ред. Следва точка 12. По точка 12 това е докладът за 2012 година на надзорния съвет на ОЛАФ, разследвания на ОЛАФ, въпроси към Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. За размяна на мнения сме поканили днес Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ. Herzlich begrüßen добре дошъл на господин Джовани Кеслер. Голям смут цари в залата. Дали да не ви помоля да си проведете разговорите отвън? Господин Кеслер, добре дошъл. На последното заседание нямахме много възможност да разговаряме с вас, тъй като времето ни беше изчерпано. Сега желанието на комисията е да проведем по-интензивен диалог с вас. Условието за това е всички участници да бъдат достатъчно дисциплинирани. А, с координаторите с нощи се разбрахме, че днешната процедура ще е подобна на тази при изслушването на комисари, т.е. членовете на комисията ще могат да задават кратки въпроси. Позволявам си да огранича времето за изказвания до една минута за членове на комисията. След техните въпроси господин Кеслер ще има две минути, за да даде своя отговор. По този начин ще можем да дадем думата на максимален брой колеги. Освен това обръщам внимание, че комисията изпрати въпросник до надзорния комитет и, на, и до ОЛАВ, както и до комисията. За голямо наше съжаление, констатираме, че около 40% от въпросите, зададени на Олаф и на комисията, не може ли да бъдат, е, не може ли да получат отговор, така ни се казва, тъй като ставало дума за висящо производство. Надявам се днес да получим допълнителна информация, особено по тези случаи, по които ние сме по-скоро с впечатлението, че въпросът спокойно може да получи отговор, още повече, че става въпрос за неща публикувани или излъчени в медиите. Просто казвам това предварително от името на нашата комисия, защото знам, че всеки от колегите би отправил такава критика. Така че тук става въпрос за уважение към парламента. Това е решаващ въпрос за нас. Минаха 9 месеца от принудителното напускане на комисаря Дали. Има много въпроси без отговор. Нашето заседание е публично и за това казвам, че от 20 май на сан нашата комисия има и официалната задача, поставена от е, председателския съвет, да се занимаем с е, този въпрос. Доклада на ОЛА във връзка с е, оттеглянето на комисара Дали и спазването на правилника в този случай. Така че няма да приемем а, нашите въпроси да остават без отговор, като същевременно по същите въпроси а, се а, публикуват становища в пресата това може да се тълкува само като неуважение към парламента, нещо, което е съвършено неприемливо за нас. Казвам това предварително като увод и сега предлагам да започнем с изказванията по политически групи. Господин Кеслер, на миналото заседание ви дадохме думата, но не остана възможност за въпроси от страна на членовете на комисията. Затова сега ще дам първо думата на координаторите. По процедура господин Калфин. Да, благодаря, господин председател. Първо се извинявам, че не бяхме на срещата на координаторите. Е, също и Йенс Гайер е, днес не може да е, присъства заседанието на комисията. Аз подкрепям процедурата, която вие предлагате и мисля, че наистина трябва да чуем отговори на максимален брой въпроси по време на това изслушване. И като имам предвид как мина предното такова събеседване, мисля, че трябва от самото начало трябва да дадем на генералния директор все пак 5 минути първоначално, така че да зададе рамки, защото а, ние не сме разследваща комисия в крайна сметка. А, и в а, нормален разговор може да се ограничи а, времето а, така, както вие предлагате, но мисля, че трябва малко по-спокойно -по да подходим. Това беше процедурно предложение. Сега госпожа Гресле. На последното заседание господин генералният директор говори 45 минути без да бъде прекъсван. Значи никой не може да твърди, че не му е дадена думата. А, нека и ние да получим 45 минути, да си зададем въпроси във връзка с въпросника, и че не приемам предложението. Има ли други изказвания или да гласуваме процедурното предложение, господин Штас? Ik, ik wil me toch aansluiten bij mevrouw Gressle, te meer dat we... Uh, in... Мога да се присъединя към казаното от госпожа Гресле. Имаме документа пред нас, 9 страници. Въпроси, и този въпросник отразява всичко казано от господин Кеслер миналия път. Документът представлява много добро обобщение, така че и аз смятам, че господин Кеслер имаше достатъчно възможност да изрази своето становище. Сега е време депутатите да имат тази възможност. Председателят, добре, тогава предложението на господин Калфин да дадем 5 минути на генералния директор ще се гласува. Кой е за? Нека да го направим електронно. Кой е за да дадем на генералния директор 5 минути за неговите собствени бележки? Начало на гласуването. Не работи апаратурата ли? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Да повторим, не работи машината. Начало на гласуването. Okay. Okay. Now it's closed. Okay. Eight in favor. Осем за. Госпожа Гресле няма карта. Значи са 8 на 8. Отхвърля се с други думи. Добре, тогава започваме направо с въпросите. Бяхме се договорили първо да дадем думата на координаторите по една минута за въпроси. Сега ще помоля секретарията да бди за спазването на времето. Е, НП госпожа Гресле. Благодаря. Господин генерален директор, добре, че сте тук и можем да продължим своя разговор. Ще ви цитирам в интервю пред CDF на 30 април във връзка с телефонните подслушвания. За първ път е, казвате, че записа от телефонен разговор, за който лицето не е знаело нищо, е бил направен в присъствие на наш следовател. По-нататък вие казвате, това е нормално и законно, само че сте забравили, че другия е участник в разговора не знае нищо за записването на разговора. Записът е станал в сградата на Олаф и с апаратура на Олаф, т.е. с мобилен телефон на Олаф. Това противоречи както на белгийското наказателно право, така и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Въпросът ми е защо смятате, че този метод е законен, защото щом смятате, че е законен, вие ще го използвате и за напред системно. Председателят, благодаря, че спазихте времето Въпросът беше конкретен. Нека чуем конкретния отговор на господин Кеслер. All... Благодаря. Първо, ако може в рамките на 15 секунди да се обърна към вас с молба за възможност в края на тази среща да споделя с уважаемите депутати някои размисли, някои наблюдения, които, които представих след предното заседание в писмен вид. Писмен вид. Не знаех какъв ще е формата, за това а, съм ви го представил в писмен вид, така че моля да ми позволите накрая на, на срещата да кажа няколко думи. Но иначе, разбира се, ще, ще се придържа към решението, което а, взе вашата комисия. Просто да отговарям на въпроси. Извинявайте за момент да ви прекъсвам. Тая минута няма да я броим. Ние сме изпратили на всички членове на комисията това, което сте написали. Те са го получили в писмен вид. О, извинете, аз не знаех, че сте го изпратили толкова бързо. Значи, всъщност, поисках нещо, което вече е станало. само, че ще сме ви много задължени, ако отговаряте конкретно на зададените въпроси. Господин председател, госпожо Гресле, първо въпроса за системността. Това, че това нещо е ставало системно, не е вярно. Аз не съм казал такова нещо. В това разследване какво става? В два от случаите имаме записи, записване, послушване на телефонни разговори между а, две физически лица. Първо, преди началото на разследването, т.е. тогава ние дори не сме били наясно. Олаф не е участвал в а, а, това. Изцяло, изцяло а, законно е това записване. А, частно лице, физическо лице, може да записва разговори си с друго физическо лице. Записът на а, този телефон разговор в последствие ние е предаден като доказателство и е използван като доказателство при разследването. След това същото лице постъпва по същия начин, прави същото още веднъж по време на разследването. Вече в присъствие на следователи от Олов, както това е отразено в е, доклада е, за дейността на е, надзорния комитет. Това, което обсъждахме на предното ви заседание. Наше участие. Това не е в разрез, това не е нарушение на белгийското право, също така не е нарушение на нито едно право на човека или основно право. Да, може би ще се стигне до, до съдилища, ако засегнатото лице ги сезира, но ето какви са фактите, какво е станало. Ето това и това е, и това е, е напълно законно и не е системна практика. Благодаря за това, че спазихте времето. Госпожа Гресле, още една минута, допълнителен въпрос. Госпожа Гресле, настръхва ми косата, когато някой каже, че това е законно. Не, това е страхотно нарушение на личната сфера и е грубо нарушение на белгийския закон. Няма какво да спорим. Съветът възложи правен анализ за тези записи на телефонни разговори. Надявам се, че по този правен анализ се работи и че ще го получи. Между другото, още от февруари беше съобщено, че ще го има. Защо ли го няма все още? Благодаря, господин Кеслер. Uh, да, трябваше да добавя, че първия, първия разговор, в който Олаф не е участвал, е, е използван в разследването след това. Второто обаче обаждане не е ползвано като доказателство, дори не е свалено на хартия и не е повлияло на разследването по, по никакъв начин. Това исках да добавя в подкрепа на твърдението ми, че няма нарушение на нито едно право. Да, докладвали сме го, отразили сме го в доклада, така че да има пълна прозрачност. Но Втория запис не е оказал никакво въздействие върху разследването. Благодаря. Координатора на СЕИДЕ, господин Калфин, заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю. Аз пак си мисля, че не нашата комисия може да казва кое, кое е законно и кое не е законно. Ние не сме е, разследваща, не сме анкетна комисия. Наистина се притеснявам от начина по който, по който почнахме днес тази среща, така че аз предоставям моите две минути е, на господин Кеслер, за да си каже е, това, което искаше да каже. Така че, господин Кеслер, заповядайте. Моля да ни запознаете в самото начало с вашата гледна точка, като увод към а, този обмен на мнения. И така. През май миналата година и затова сме тук сега. През май миналата година получихме е, официално оплакване от комисията. Сериозно обвинение беше това, е, което твърдеше, че е, законодателният процес в комисията по, преглед, по, прегледа на директивата е, е, за е, тютюна може да доведе до сериозни последици. Тоест, какво европейско става въпрос за този законодателен акт и какво, и какво направи Олаф. Това е едно твърдение, което е много опасно за репутацията на комисията. Олаф така както сме задължени да поступим, започна а, ускорено разследване, бързо разследване, а, а, като естествено сме запазили пълна поверителност. Това е едно разследване, което не е било обект на никакво външно въздействие. Това е едно професионално разследване и аз се гордея, че мога да го кажа това съвсем категорично. Аз гордея много с начина по който следователите, разследващите служители подходиха към него. Най-накрая събрахме всички доказателства в един доклад, изпратихме доклада, както се изисква по регламент, на политическите институции, т.е. на комисията, засегнатата институция, така че те да се запознаят с него и да се, да се извадят изводи и след това да се вземат политически решения. Също така до компетентните съдебни органи и за тяхна информация, както и евентуално за решение по съответното наказателно право. След това се взе политическо решение от други участници. Съдебни решения вече са излезли в Малта и въпроса все още е на дневен ред в Малта, всъщност. Това, което е станало, е нещо много важно. И то засяга, и то засяга институциите в контекста на а, този вид външна, външна търговия. Благодаря. Следващият координатор He gave uh, One minute, please. Uh, Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Господин генерален директор, след разследването и след всичко, което се случи с казус комисаря дали в парламента имаше голям интерес. Ще направите ли нещо по различен начин, ако имахте възможност да започнете да работите отново по този казус за една минута? Добре, за една минута мога да кажа, че не бих направил нещо по различен начин. Естествено, всеки може да се получи е, от направеното, но тази кампази, в кампания имаше неправилни обвинения, за да се атакува е, разследването на Олаф и да се атакува, бих казал, дори независимостта на Олаф. И ако трябва да направя нещо по-различно. Аз самия бих допринесъл да се разруши независимостта на Олаф. Аз такова нещо не бих направил. Ще продължаваме подобни разследвания с същата ангажираност, с същия професионализъм и със същия ентусиазъм, дори да а, имаме, а, да сме изправени пред риска в кавички от а, политически атаки, от политически лица. Благодаря. Благодаря. Сега от името на АЛДЕ господин Скилакакис, една минута. Господин председател, моят въпрос е свързан с това как Олаф се справи с, с развитието на събитията след разследването и факта, че се обърна към пресата. И стана така, че пресата нямаше, не разполагаше пълната информация, обвинение комисар нямаше достъп до своето досие. Така че как може да се отиде, да се излезе през а, пресата а, и а, човека, който трябва да се защити, да не може да се защити. Говорихте ли с председателя на комисията или с неговата служба за това, че ще се обърнете към пресата. Ще направите ли това отново, като знаете, че лицето не може да се защити? Господин Кеслер, две минути имате. Първо, ако с, дали съм обсъждал с председателя или с службата му да се е, обърнем към пресата. Беше обсъждано с, с нашите служители. Имаше имаше а, оставка на комисаря, ние нищо не сме казали, а, но ако а, по други дела, ако, но, но, ако не е съобщено на пресата, на медиите, ние не казваме нищо, но в този случай беше беше оповестено на пресата и е, би било наивно да се смята, че пресата няма да се обърне към нас. Пресата штурмува офиса на Олаф, искаше информация, не искахме да бъдем и мисля, че щеше да бъде много по-прозрачно, много по-елегантно в края на, пос... на, на на всяка пресконференция, на а, редовните пресконференции в комисията в 12 часа всеки ден, да се отговори на въпроса. На второ място, мисля ли, че а, трябва да се обсъжда това с комисаря. Да, защото ние А, ние се въздържахме в продължение на месеци, включително и в комисията по бюджетен контрол. Вие си спомняте, че аз казах в Страсбург, че ще бъде несправедливо, ако ви дам доклада, ако представя всички доказателства, които сме събрали за комисара, защото това трябва да се направи в съответствие с определени процедури. Това, което казахме на пресконференцията е, че няма доказателства, твърди доказателства за вина на комисара. Ние също така се въздържахме да дадем доказателства по конкретни неща, защото това ще, ще да бъде несправедливо, защото той нямаше да може да отговори на това. Но това, което се случи след годините, дори след фабрикуваните доказателства срещу нас, изтекоха в медиите. Ние не очаквахме, не участвахме в тази игра за да може да правим нещо като публичен процес. Това би било неправомерно. Благодаря, това беше много важно, за това ви предоставих повече време. Допълнителен въпрос, кратко. Допълнителният ми въпрос е можехте ли да се справите с този въпрос без да отговаряте на а, журналисти в пресконференцията. Мислили ли сте, че можете да си останете в къщи? Да, мислих, но мислих, че ще бъде невъзможно да се противопоставим, да устоим на изискванията на пресата. Мисля, че ще, ще да бъде несправедливо. И а, представете ли си, е, подава си оставка комисар на базата на разследване от Олаф и изведнъж Олаф не се появява и нищо не казва. Ние не сме в е, а, потайно същество. Аз е, всъщност отговорих толкова малко и бях обвинен, че не съм прозрачен. Аз не можех да разкрия съдържанието на доклада, защото спазвах и зачитах презумцията за невиновност на комисаря. Аз казах много малко, казах нещо много балансирано, че няма твърди доказателства за наказателната отговорност на... Защото в противен случай нашата, а, нашето мълчание ще, ще бъде много по-лошо. За една минута от зелените. Няма микрофон. Няма микрофон. Okay. De techniek uh, laat ons in steek. Um... Техниката нещо ни подведе. Господин Кеслер, с много голямо внимание е, изслушах отговорите на зададените от нас въпроси. Все още не съм е, напълно удовлетворен може би има някои опити да ни подведете, в други случаи ни давате е, недостатъчна информация, например 90 и Вие знаете, че в този случай става дума за предишен член на коми... надзорната комисия в Малта. И това, като искам да ви запитам, е, е свързан с четирите интервюта, проведени с тази дама, която е, това интервю е с превод, защото на малтийския представител английския не е много добър. Не можах да разбера проблема, но ще ви кажа какво се случи и вие ще решите дали е вярно или не, защото на мен ми е много лесно. Госпожа Скамбри, не знам как, беше директор на АВКОС, значи това е нашият съюзник, нашия съюзник на местно равнище. Следващите действия, които проведохме в Малта, бяха проведени в нейно в нейно присъствие. Вие говорите за четири интервюта, не знам дали бяха четири. Е, в нейно присъствие интервюирахме господин Замит в Малта. Също така това ставаше в е, офиса на август. Това е съвсем нормално. Това е нормалната процедура в държавите членки. Също така един път интервюирахме госпожа Гей Кимберлей в Малто. Малто отново в е, офиса на Авкос в присъствието на директора на Авкос. Аз не съм признавала, че това е нещо нередно. Това беше в протоколите на интервютата. Тя е участвала, името й е в интервютата. Тя също така е подписала стенограмата на интервютата, които бяха проведени в Малта, в офиса на Малтийската служба Авкос. Дали тя е работила, дали тя е била като преводач? Да, в интервютата се провеждаха на английски. Това е език, който е познати на господин Замит и на госпожа Кимберли. И по време на интервюто на господин Замит, доколкото си спомням, тя ни помогна да се преведат някои изрази от а, малтийски на английски. И а, господин Клас, на страница 31 на въпросника а, отговора на въпрос 93C вие казахте, че казвате нещо различно сега. Тук а, подвеждате ли ни един допълнителен въпрос? Ако погледнем целият списък на интервюирани лица, има хора, които са били интервюирани два-три пъти едновременно, дали а, ги клонирахте, дали ги разделихте на две или на три, за да може да ги интервюирате едновременно, или всъщност нас ни подвеждате това конспирация, за да ни подведете ли? Господин Кеслер, за една минута имате да, думата. Повтарям, госпожа Скамбри участва в три или две всъщност интервюта, които се проведоха в Малта в нейния офис. Тя не е участвала в самото разследване и не е имала никаква роля при изготвянето на доклада или каквото и да било. Тя всъщност помагаше в дейността, която се провеждаше в Малта. На второ място съм изненадан от факта, че хора. А, вие, вие се очаквате, че има хора, които участват в повече от едно интервю. Това е нещо съвсем нормално, няма нищо странно. При един случай, първото интервю, първите разследователни разследващи действия бяха свързани с Swedish Match. Значи, нека да не спорим дали са 3 или 4. Те бяха поканени в Олаф, в сградата на Олаф едновременно. Защо ги интервюирахме всичките по едно и също време, за да можем да гарантираме, автентичността на интервютата. Ако ги интервюирате един след друг и те са от една и съща компания, след интервюто е на единия човек, той ще каже какви са били въпросите и за да може да се избегне интервюираните от една и съща компания да съгласуват помежду си отговорите си и да си дават един на друг информация, ние ги интервюирахме едновременно на 3 или 4, в три или четири различни стаи а, в ОЛО с различни разследващи. Един от тях беше главния а, разследващ и той участва в повече от едно интервю, за да може да, да бъде сигурен, нещо, което нас ни интересуваше, че нашите въпроси на които задавахме на интервюираните от Swedish Match, бяха последователни и че отговорите бяха също така е, е, последователни. Така че нищо странно, няма никакво чудо, просто един разследващ е, върви от една стая, в която се провежда интервю, в друга, за да сме сигурни, че нашите колеги задават правилните въпроси. И а, също така това е записано в а, архива от ЕКР за една минута. Госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Бих желал да повторя, че ние не сме разследващ орган. И не можем да се впускаме в подробностите на процедурата на разследване, защото това не е наша работа. Мен обаче ме тревожи независимостта на Олаф и ме тревожи от 10 години. Олаф може да разследва по вътрешни въпроси в комисията и мисля, че разследването е било в съответствие с, с разпоредбите, но колко пъти комисията е изпращала оплаквания на Олаф във връзка с ситуации в институциите бих желала също така да знам дали знаете, дали а, комисаря, дали е се оплакал а, от нарушение на правата му. Благодаря. Господин Кесер, имате думата за две минути. Отново не съм сигурен дали разбрах първата част на въпроса, дали сме получили от комисията други оплаквания. Всъщност комисията е на един голям орган, естествено не от е, непременно от председатели, от генералния секретар, но от други звена на комисията сме получ, получавали много оплаквания, много искове. Те всъщност имат задължение да изпращат на Олаф всички данни за измама или за неправомерно поведение на а, служители на институцията. Това трябва да се изпрати до нас. Това, което ясно беше показано в а, последния доклад на ОЛАФ за последната година, ние виждаме, че от миналата година насам, и това е много важно, виждаме увеличение на тези информации, на тези обвинения, които като комисията и други публични институции изпращат на Олаф. Броя на тези, намале, на тези обвинения последователно намаляваше в продължение на години, но от миналата година насам се увеличават което означава, поне така аз виждам нещата, един, една по-голяма ангажираност на институциите с, с подобни въпроси и а, повече доверие в Олаф. А втората част на въпроса бихте ли ми напомнили, Да, дали дали се оплаквал? Ам, доколкото знам, всъщност той беше много активен в пресата. Той а, се оплакваше в пресата по този начин ние знаехме. Да, със сигурност обаче той а, се, а, е внесъл жалба в съда в Люксембург срещу комисията по редица въпроси, свързани с неговото дело. И също така Що се отнася до Олаф в това дело той споменава също така факта, че ние сме заобиколили надзорния комитет в процеса, в процесуалното процесуалното производство. А, между другото, радвам се, че той повдигна въпроса пред съда, защото ние ще бъдем в правото си да зададем въпрос, а, да, да поискаме господин Тимерманс да даде а, показания за това какво се е случило. Имате ли допълнителен въпрос, госпожо Андреасен, за една минута? Искам само да поясня нещо в отговора. Първо, увеличението се слу... увеличение брой жалби станаха след делото с комисаря Дали, а или преди това? Втория ми въпрос. Дали само се оплаква от това, че сте заобиколили надзорния комитет или се оплаква от нарушение на човешките му права? Господин Кеслер, първо, когато говоря за увеличаване на информацията, която се получава от европейските институции и от а, а, държавите членки, това са данните за 2012 година в сравнение с предишни години. Аз нямам а, конкретно конкретни статистики за увеличаване или намаляване на информацията от институциите, дали това е след октомври 2012 година, така че не мога да отговоря конкретно. А сега по втората част на вашия въпрос Доколкото знам, може би той нещо е направил и аз не знам, защото хората не са длъжни да ме уведомяват за всичко, но доколкото знам, той твърди, че а, основните му а, права са били нарушени в а, нашето процесуално а, производство, защото сме заобиколили а, е, надзорния комитет и сме изпратили делото в е, Белгийската правораздавателна система. Това беше единственото оплакване на господин Дали. Следващия е представителят на ГУЕ. Една минута, заповядайте. Уважаеми господин председател, благодаря. В случая с Дали оставаме с впечатлението, че Олаф е изложена на много сериозен натиск. Да, може би Олаф е допуснала грешки, но тук става въпрос включително и за независимостта на агенцията, на службата. Господин Кеслер описа с какви трудности се сблъсква не само той, но и неговите сътрудници и говори какви са възможностите да бъдете независими. Господин Кеслер, ще отговорите ли? Две минути. Uh, well, we did not have any instruction. Не сме получавали инструкции и каквото и да било въздействие отвън. Някои Някои хора твърдят, че не сме действали независимо. Не вие, но в пресата имаше такива а, обвинения. Ама на мен ми е много трудно да отговоря на въпроса, ако не знае какъв, е то, какъв е точно въпросът, в какво точно ме обвиняват. Да, и много Многократно е пис, писано за нас информация, която ни компрометира, че е, получаваме средства от тютюнева компания. Например. Това не е вярно. Това е клевета. Ако някой има такива твърдения, трябва да предостави доказателства, но доказателства не са представени. Не сме получавали е, никакви инструкции, никакъв натиск от страна на комисията. Всичко е, е абсолютно прозрачно. Да, получихме писмо от Катрин Дейт заедно с, с обвинителните твърдения. Получихме писмо, от името на председателя, така че да ни сезира за, за разследването. В писмото пише, че, е, е, че ни призовават да подходим към въпроса е, максимално скоро. Да го приемем като приоритетно разследване. Това е излишно да се казва. Аз не, не искам да, по никакъв начин да, да злепоставя господин Барозо, но, но това е просто една обща препоръка от тяхна страна, но то, то, то така ли щеше да стане така. Преди две седмици получих писмо от председателя на друга институция европейска и това председател ни е написал, моля, моля, свършете го в рамките на 15 дена. Добре, ние можем да се опитаме, защото разбираме е, колко е важно за институциите да, да получат бързи отговори, но аз не съм щел, че това по някакъв начин застрашава нашата независимост. Нито, нито този е, случай, нито, нито в писмото е, от председателя на комисията, господин Барозо. Беше подчертано, че това е, е приоритетен въпрос и трябва да подходим към него именно като към такъв приоритетен, защото, защото бе заложена репутацията на комисията. Това не означава, че сме подходили прибързано. Съвсем не. Пет месеца ни отне цялостното разследване, което, което е нормално. Да, можехме и по-бързо да свършим. Наскоро получих оплакване от един ваш колега, евродепутат, който, когато разследваме, в което се оплаква от дълго, дългия ход на, на разследването. Пет месеца е това. Коментари извън микрофон тъкът. Yep. Micro. Okay. So, ich habe die Sitzungsleitung und er- тъй като аз ръководя заседанието, господин Дейон получава възможност за допълнителен въпрос една минута. Благодаря, господин председател. Въпросът ми беше много точен и конкретен. Какви гаранции има за независимостта на Олаф? Има и какви гаранции има, че при разследването няма да изтекат доказателствени материали? Освен това искам да попитам, защо не протестирате? Für eine Minute bitte. I'm not so easy to get offended. So I was... Здравейте, господин Кеслер, една минута. Аз не съм се почувствал а, обиден или застрашен от това, че господин Барозо ме моли да, да приема въпроса като при, приоритетен. По същия начин реагирам и а, в а, случай, когато ме сезират други институции нашето решение им трябва, за да могат да основат на него собственото си решение. Мисля, че това е съвсем естествено при сътрудничеството между отделни институции. Сега, какви са процедурните гаранции? По регламент ние водим независими разследвания. Регламента за ОЛАФ Има разпоредба, има един член. Не мога в момента да, да го цитирам, да кажа кой точно член е, но, но съм го цитирал в писмените си бележки. И, и та разпоредба гласи, че генералният е, директор може да сезира е, съда срещу комисията, ако комисията застрашава независимостта на Ола. Второ, имаме надзорна комисия, е, чиято роля е да защитава нашата независимост и да, да, да контролира нашата независимост. Те не са, не са установили е, някакъв случай на застрашаване на нашата е, независимост отвън. Благодаря. Сега е ред на господин Иренхаузер, но в момента го няма, затова можем да започнем втория кръг от въпроси, с което ще спечелим и малко време. Преди да започнем този кръг, от името на НП отново ли госпожа Гресле? Добре, но нека първо аз да задам един въпрос на господин Кеслер. Имам въпрос към вас. Два пъти казахте, че ясно сте посочили, че няма категорични доказателства, които да са събрани по разследването на Дали. Дали. А вие смятате ли, че председател на комисията не е разбрал вашето послание? Има ли някакво недоразумение? Реакцията на Барото смятате ли, че е уместна или, или смятате, че не е разбрал а, вашите заключения? Благодаря, господин председател. Първо, аз, аз не, не оценявам чужди решения. Решения на, на политическите органи. Аз не съм, не съм в позиция да давам такава оценка. Второ сега по същество. Това, което казах днес, това, което казах на пресконференцията след оставката. Това, което съм написал със същите думи в доклада, че няма категорични доказателства. Мисля, че вече наизуст знам формулировката, но можете да го видите в доклада, в изявлението ми. Няма категорични доказателства за това господин Дали да стои зад искане за подкуп предоставено друго лице. Какво означава това? Нека да го кажа с други думи. Това означава, че според нас, да, разбира се, че това е наша преценка. И, и това сме записали в заключенията си, че няма категорични доказателства за подвеждане под наказателна отговорност а, а, на господин Дали. Това е нещо, което трябва, трябва да се е, оцени и прецени от страна на органите на наказателното правораздаване в Малта. Решенията на политическо ниво не се основават на, на наличието или неналичието на категорични доказателства за криминална дейност от страна на комисар. Напротив, те се основават на политически съображения. Председателя. Едно пояснение само, съвсем кратко. Докладът на Олаф е ползван в политическия дискурс по оставката на господин Дали. Не ви ли се стори тогава, че трябваше по-ясно да, да, да, да изтъкнете, че вашите констатации не бива да се използват за политически цели. В писмените бележки, които съм ви изпратил, съм дал по обстойна информация по този въпрос. Но, но ще изтъкна някои от фактите, някои от нещата там. Политическите решения се взеха от политиците на базата на неоспорими факти. Не на базата е, на евентуалната възможност за е, необходимост от подвеждане под съдебна е, отговорност на комисаря. Това е нещо, което може да се реши само от съда. Но да, доклада като цяло е ползван. Докладът е, е, очертава всички участници в е, случая и изтъква фактите, които, които се приемат от комисаря, бяха прияти от комисаря и това доведе, доведе до, до разискванията, до обсъждането на политическата отговорност, а не на наказателна отговорност обаче. Служа Гресле от НПНП. Знаете ли, господин Кеслер, какво прави дискусията с вас така особена? Полуистините и манипулирането с истина. Просто не знам откъде да започна. Само ще се ще припомня, че когато говорите за за косвени доказателства, а косвени доказателства, какво значи? Или са доказателства, или са не. А, и вие казвате, че те трябва да бъдат е, част от а, е, доклада на Олафа. Те не са част от него. Изчезнали са. Кога тези косвени доказателства ще стигнат и до нас? Втори въпрос. Той е свързан с начина, по който се отнасяте към отговорите на нашия въпросник. 50% от отговорите въобще не стигнаха до нас, но стигнаха до пресата, което е скандално. Виждаме, че не уважавате кой знае колко парламента, но давате обяснения по текущи разследвания, както си искате, произволно. В момента, в който видите, усетите натиск, превключвате на без коментар. Давам за пример вечерята с основната свидетелка. Има въпрос тази вечеря дали е част от мерките по разследването. Да или не? Für zwei Minuten, bitte. For starting the, min the minute, please let me see which, which, which questions. Нека само да намерят въпросите, за които говорите. Да, това е 36-ти въпрос. Не, извинява се, председателя 37. Не, 36Б. Крайна сметка. А, П, извинявайте. Да, споменахте косвените доказателства. Да, има косвени доказателства. Има, има обаче и преки доказателства. Това не съм си го измислил аз. В този случай, както ясно се казва в доклада и в бележките, които тая сутрин са ви пратени, по някои въпроси, не по отношение на наказателната отговорност, по някои въпроси, които са дали основа за политически заключения и решения, взети от политици, има преки доказателства. Те са, те са събрани по време на разследването. Това са много стабилни доказателства за факти, кои, които, които дори, дори не са оспорвани от комисаря. Тези доказателства са дали основа за политически решения. Госпожа Гресле, ако не греша, преди да зададе въпроса си, спомена а, а, препоръки. Препоръки на Олаф. Олаф не е излизал с препоръки. Олаф, Олаф изпрати доклада си на комисията с придружаващо писмо – където казваме, т.е. това го пиша аз на председателя на комисията, предавам на вашето внимание въпроса във връзка с поведението на комисария и етичния кодекс. Така че аз съм го представил на тяхното внимание е, за, за оценка, за преценка, за, за вземане на политически решения, които са взети от страна на комисията. Същото въжи и за, и за е, съдебните органи. Ние не сме давали съдебни препоръки. Изпратихме на. Е, главния прокурор в Малта доклада си. Не сме искали а, да се внася обвинителен акт обаче. Казахме, ето представяме а, тези доказателства в доклада си, така, щото да ви помогнат за а, а, хода на съдебния процес. Сега, до, по отношение на това, че съм обсъждал въпроси в прес, с пресата, но не и в парламента, аз не знам да има такива въпроси. Въпросът, който вие задавате, аз съм дал отговор на него, не само в отговор на въпросника ви, но също така и, и във връзка с въпрос от парламента, който сте задавали и друг път. Първо на парламента съм дал отговор. Допълнителен въпрос, госпожа Гресле. На 5 май в Малта Тудей давате данни за тази вечеря в същото интервю отговаряте и на други въпроси. Например, дали основната свидетелка е била предупредена от вас за комисаря и неговите мафиотски в кавички методи. Не се дава отговор на този въпрос. Това ли ви е уважението към парламент? Look, it, I did not give any interview. Не съм давал интервюта за малтийски медии. А в... А, извинете, аз разбрах, че говорите за, за Малта Today. Не, там не съм давал интервю. А в Times of Malta, да. По същия въпрос ли? Да, там съм давал интервю и, и казах същите неща, които, които бях казал и в отговорите си на парламентарните въпроси. Сега като председател ще ми позволите да обърна внимание, че няма отговор на въпроса за командировачните и плащането на сметката на въпросната вечер. Sure Със сигурност не съм говорил в пресата за командировачните, сигурен съм. Нищо особено, нищо необичайно няма в командировъчните, разходите за командировъчни по това разследване. Обсъждали сме с юристи е, е, въпроса за командировъчните. Да, аз исках да дадем отговор, защото е, ако не дадем отговор, ще, ще изглежда все едно премълчаваме нещо. Но нашите юристи е, посочиха следното. Ако почнем да даваме отговор на, то, на този въпрос и, и, и да оповестяваме не само пред парламента, но и пред пресата и всички е, факти по, по, по текущо разследване, защото то продължава да, да, да тече в Малта. и разкрием фактите, които сме събирали при нашето собствено разследване, а това може да засегне, може да се отрази на хода на делото. То още се гледа. Да, говорили сме с хора, но въпросът е принципен, ако не, ако не, не възразявате. Мисля, че ще се съгласите. Вие споменавате прецедент. Ние не искаме да създаваме прецедент, като разкрием всичките факти от разследването и по такъв начин да, да повлияем или да попречим на, на сега текущото разследване. Не смятате ли, че тук има противоречие? В Times за Малта отговаряте на това въпрос и сега не искате да, е, не искате да отговорите пред парламента. За какво сте се срещнали с този свидетел? За какво сте вечеряли с свидетеля? Не, това, за което не дадох отговор на парламента, е за командировачните. Получавал съм въпроси къде сте ходили, къде сте си водили разследването. На този въпрос не съм давал отговор, нито в пресата съм давал отговор. По, въпрос, е, по въпроси за вечери, обеди съм, съм давал отговор. Това за изтеклата е, информация в е, Малта, по време на разследването в Малта, те са само частични, тези случаи на изтичане на информация. И по тях съм давал отговори. Пример, е, едно лице, с което сме разговаряли, за да се защити, и това е информация, която изтече, е тогава, същия ден, дадохме изявление пред пресата, защото преценихме, че е нужно да, да, да дадем пояснение. Това стана преди да, да, ни, е, да получим въпрос от парламента. Да, по време на събеседването с това лице, всъщност края на събеседването с това лице, с този свидетел. В 14.30 се, се е, развива действието. И, и свидетеля пожела да обядва и аз просто я придружих. И това стана веднага след, интервю, след събеседването. Половин час обедна почивка. Не беше вечеря, беше обяд. После се върнахме след един час тримата с следователя. Погледнахме отново, отново протокола, нанесохме някои промени, тя нанесе някои промени, подписахме и това беше всичко. После сме се виждали още два пъти в присъствието на адвокат. Та ето, ето това е станало и това сме го пояснили след като изтече информация. Съвсем целенасочено в Малта, просто пояснихме в изявление пред пресата какво е станало. И също съм отговорил на този въпрос от парламента. Така че не мисля, че има каквото и да, каквото и да е противоречие. Председателя, благодаря за това пояснение. Коментари без микрофон така. Тя, е, тя говори пред съда. Не е имало изтичане. Сега социалистите и демократите, заповядайте една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да се каже, че аз се чувствам малко зле след тази среща. Вие трябва да отговорите на два въпроса, не непременно на всички. Става дума. Делото с господин Дали се намира в съда, продължават разследванията и това, което ние правим тук, може да бъде вероятно разбрано като управление и на работата на съда или влияние върху съда. Второ, този въпрос е много сложен. А, това се разбира от само себе си. Господин генералния секретар и други лица могат да кажат същото. И аз се надявам, че нашата комисия в бъдеще ще говори повече за ефикасното използване на парите на накоплаците. Не трябва да се месим в тази обща е, история. Олаф е международна институция, която извършва досъдебни разследвания. Искам да ви запитам, господин генерален директор, имате ли сега система за отношенията с Европейската комисия, с съответния комисар, или е, всъщност е, вие говорите за неща, които не трябва да станат публични, или искате да има система, която да помогне в разследването на подобни дела, които траят е, седмица. Госпожа, господин Кеслер, две минути. Първо, по първия ви въпрос, е, споделям първоначалните ви бележки. Въпросът, който ми зададе госпожа Грес, Гресле, тя съвсем правилно каза, че това, което е казал госпожа Креслинг, е, е, тя го е казала и в съда. Не виждате ли риска от прецедента, който създаваме? Аз съм ам, задължен да спазвам онова, което тя е казала. Ам, в съда и аз си отговарям от тук. Това е а, странно, безпредседентно, а, рискова, а, рисковано. Аз а, го правя от уважение към парламента. Може би по същия въпрос ще трябва да отговаряме в съда в Малта. И значи тя вече ще знае а, това, което сме казали и а, ще бъдем държани отговорни за това, което сме казали. Аз говоря сега за колективната отговорност за това, което се говори. Всичко това е много деликатно, в известен смисъл едно рисковано начинание. Всъщност ние отговаряме на някакви данни изтекли от някакво дело в Малта. Казвайки това обаче, имаме рамтика, рамка за практическото сътрудничество с всички институции, която актуализираме. С комисията имаме работни отношения, които облегчават обмена на информация, от тяхна страна, евентуално за неправомерно поведение на техни членове или служители. От наша страна ние даваме така наречената обратна връзка. Това се прави и с Европейския парламент, и с други институции. Ние имаме рамка за добро сътрудничество в разследването. Доколкото знам, вътре в самата комисия, това е малко извън моята компетентност, но има е, един етичен кодекс за комисията и за комисарите, който ние цитирахме тогава, когато изпратихме делото в комисията и преди две седмици, две години, извинете, комисията прие стратегия за борба срещу измамите, в която участва и Олаф, която функционира много добре и тя може би основната причина, поради която през последната година се увеличиха делата, постъпващи в Олаф. Имате ли допълнителни въпроси? Една минута. Нещата са доста прости, един допълнителен въпрос, който също е просто. Имате ли обща стратегия с компетентни европейски комисар, за да може да, да гарантирате, че деликатна информация не може да се използва срещу Олаф, вие казвате, че има изтичане на информация и тази информация не би трябвало да се използва срещу Олаф като институция. Този, това дело може да се реши а, благоприятно за обвинени лица. Господин имате, имате една минута за отговор. Това не става с съответния комисар, защото нашия комисар, господин Шемета, не отговаря за разследването. Той е политически комисар, който отговаря за всички наши дейности, не само за разследването. А по това дело, естествено, той е политически отговорен за дейността на Олъв, която не е разследваща дейност, защото Олъв не е само разследващ орган, той е също така и политически орган. В този смисъл ние сме отговорни на комисията чрез компетентния за нас комисар господин Шемета. Сега по въпроса за изтичащата информация, ние бяхме в състояние да извършим едно такова деликатно разследване е, в продължение на 5 месеца. 5 месеца не е кратък период. Без каквато и да е без каквото и да е изтичане на информация. Ние успяхме, защото ние искахме да избегнем изтичане на информация, която наистина можеше много силно да навреди на комисаря. А, всъщност имаше винаги риск от отечка, тъй като а, щеше да бъде много интересно за пресата. Алде за една минута. Благодаря, господин председател, задавайки в отговора на въпроса на господин Калфин, господин Кеслер каза, че той ще направи всичко по същия начин отново, ако а, може, ако има избор. Искам да кажа, че нещо, което все още ме тревожи, в ОЛАФ има надзорен комитет, който, с който не, се, не е направена консултация, така както се предвижда. Това беше споменато и от господин Дали в съда в Люксембург. Не смята ли господин Кеслер а, за необходимо да даде възможност на надзорния комитет да се произнесе по един такъв казус, който е политически чувствителен. И това може би щеше да бъде една мъдра мярка. И ако надзорния комитет ще може да се произнесе. Втория ми въпрос – отношенията с надзорния комитет е, такива ли са, каквито бихте искали да бъдете? Благодаря, господин Кеслер. И този въпрос е пред съда и аз много се радвам, защото това ще бъде вече окончателното становище, с което всички ние ще трябва да се съобразяваме. Това, което прави надзорния комитет е напълно в съответствие а, с регламента член 11, в който се казва, че ние трябва да информираме. Информираме е глагола. Да информираме надзорния комитет по въпроси, които се внасят в национални съдилища. Това беше повлияно от едно решение на съда от 2004 година, в което се казва да се информира на Дзорния съвет. Е, това означава, че те трябва да бъдат информирани преди а, делото да се внесе в е, съдебната система. Моят е, предшественик е създал практика в ОЛАФ да се изпраща делото в комитета пет дена преди да се внася в националната съдебна система, освен при спешни случаи. Това не е правило, това е практика. но при спешни случаи може да се съкрати този период, не да се заобиколи комитета. През септември тази практика, която беше в известен смисъл едностранна практика, използвана в продължение на години, имаше работно споразумение, в което се казва в общи линии пет дена предварително. В този случай изпратихме три дена предварително. Защо три, а не пет, пет дена. В този случай делото беше познато. В други случаи ние изпращаме някакво дело, в което комитета не знаеше. След като комисара се е, е подал оставка, ние правим, ние внесохме делото в надзорния комитет три дена по-рано. Това е само а, оговорка а, с господин Тимерманс. Втория а, въпрос, защо не сте се консултирали? Трябва да знаете, че средно изпращаме 50 а, или 100 подобни дела а, годишно. А, ние ги изпращаме, чакаме 3 дена, 5 дена, не очакваме становища от тях изобщо, никога. Така че в този случай процедирахме както във всички други правил. Всички други случаи не сме променили правилата, процедурата, следвали сме същите правила, същите процедури, както и други. Господин Мулдер, допълнителен въпрос за една минута. Втората част на моя въпрос беше, че в момента отношенията с, с надзорния комитет такива, каквито би желал господин Кеслер да бъдат. Ние получихме малко по-различни впечатления. Тоест, има ли някакви неща, които трябва да се пояснят. Една минута имате, господин Кеслер. А, вярно, аз изпуснах да отговоря този въпрос. Ми не, нещата не са идеални. Винаги може да се подобри нещо те обясниха липса на удовлетворение от тяхна страна, но моето положение е малко трудно, защото аз стриктно следвам споразумението с тях и аз не може да направя нещо по-различно. През септември миналата година ние сме постигнали това споразумение. Те ми казват, че а, това не им харесва. Те ми а, казват, че преди два месеца седмица, а, че искат да променят нещо, но докато не ми кажат какво искат да променят, аз нищо не мога да направя. Също така, след съвещанието, което имахме в съда с, с надзорния комитет, аз им дадох допълнителен персонал, така че те сега в момента имат максималния брой служители, който са имали в продължение на 14 години. Предполагам, че те не са реагирали, но предполагам, че ще се радват за това. И на второ място, след това заседание, комисаря Шемета а, свика съвещание между тях и нас, за да се види, и, и, и мен да се види как ще се подобрят нещата, но а, надзорният комитет отказа представителя на Зелените, господин Стас, една минута. Господин Кеслер, искам да се върна отново на въпроса, свързан с свидетелите. Доколкото разбираме, имало разговор, започнал в 10.05 сутринта и завършил в 4.30 след обяд. Вие казахте, че междувременно е имало и обяд. Това обичайна практика ли е? Как става? Започвате интервю, прекъсвате го за няколко часа, заминавате за някъде, връщате се, обядвате. Това ли е начина по който протича разпит или разговор или както искате го наречете? И на второ място, вие сте провели този разговор по-скоро с цел да са събирате точки в полза на обвинението, нали така? Имаше ли отрицателни последствия върху регламента за тютюневите изделия от този разговор? Защото има доста данни за това, че много от заподозрените всъщност няма за какво да бъдат подозирани. Господин Кеслер. Again on the lunch. Много въпроси за две минути. Сега, по този обед, всички интервюта, които споменах с хората от Swedish Match и с други, които се случиха или в Олаф, или в Авкъс, бяха с храна на масата, круасани, сок, някакви сладкиши. Просто защото те траеха а, много часове. А, с изключение на а, заседанието а, с, в Португалия беше два и половина на обед. Интервюто беше свършило, но трябваше да се финализира писмения а, текст. А, и е, всъщност е, е, тя каза, че гладна и аз се придружих. Е, не ставаше дума за няколко часа. Е, тя се върна, прочете е, текста, промени нещо. Е, това е стандартна практика да бъде човек любезен а, с хората и да им се даде възможност да бъдат а, към тях да се отнасяме по-човешки. Също така интервюто не е направено да бъдат обвинени хората. Това съвсем не е вярно. А, но а, това интервю с Гейл Кимберли, е, което трая часове. След това имаше кратка почивка за храна и след това ние получихме, е, това беше много важно, тя получи, е, ние получихме допълнителна информация за среща с комисара на 10 февруари, която ние смятахме, че това съвещание е, е било в присъствието на Гей Кимберли, а се оказа, че не е така. И това беше потвърдено и това е докладвано в доклад с разлика от онова, което беше казано в пресата която ни оклевети че ние сме твърдяли, че Гей Кимберли е имала среща с комисаря на 10 февруари. По този начин това интервю намали, така да се каже, доказателствения материал за срещата на комисаря с тези хора. Тоест, това интервю беше използвано с, от комисаря да се каже, че не са били три срещи с пресата, а две. Тоест, Олаф е а, а, потвърдил. Всъщност, вие ясно казвате, че интервюто е трябвало 2 часа и половина. Аз чета, че то е завършило в 16.31 минути. Тук не се казва, че е имало почивка. А, можете ли да кажете защо част от информацията не е била отразена в доклада? А, Например, директора на генерална дирекция Санко, която каза, че те никога не са били повлиявани а, за да внасят инфо, а, изменения в директивата за тютюна и тютюнопушенето. ако това е оправдаваща информация, защо а, а, не я използвахте? I mean, very... Това се казва съвсем ясно в доклада. И между другото, пресконференцията, за която ме, е, е, на пресконференция, за която ме критикувате, казах много ясно кога, кога беше това, на 17-ти, два дена след оставката на комисаря. Казахме, че разследването на Олаф е установило, че не е имало опити за промяна на законодателния акт от страна на комисаря. Между другото, нашето, нашето разследване не се състои само в доклада. Има също протоколи, преписки. И те също са предадени на съдебните органи в Малта, не само доклада. И на комисията също с доклада сме изпратили протоколи от всички събеседвания с комисаря, в които той, разбира се, се защитава. Така че а, сме поставили сме а, в еднакво положение всички, всички също съм споменал тези благоприятни, ако са благоприятни, доказателства пред пресата. Сега ЕКР има думата. А, не искате да вземете думата. Гуе има думата сега. Господин Деян, една минута. Благодаря. Това е много сложен въпрос има някои е, въпроси, на които още не може да се даде отговор, защото се води разследване. Доколкото разбирам, обаче някои е, институции няма да могат да са информирани за хода на разследването. И е, това конкретно разследване ще бъде ще бъде едно от унези 43% разследвания, по които няма последващи действия от страна на държавите членки, въпреки че са застрашени финансовите интереси на Европейския съюз. Тоест, те си оставят едно писмо, с което нищо не прави. Въпросът ми към генералния директор е, че е дали смята, че е, трябва да има външни оценки на качеството и, и дали не трябва да се провери защо 43% от разследванията на ОЛАФ не водят до последващи действия от страна на държавите членки, когато, това, е, когато би трябвало да се предприемат такива. Заповядайте. Това е един разговор, който вече се води е, години. Не съм сигурен доколко статистиката е вярна. Нещата се променят. В някои държави членки нормата е 85% на, на ответни действия, в други е 3%. Така че това е един политически, това е един въпрос, също въпрос, свързан с съдебната система на съответната държава членка. Директивата ПИФ, например, директивата за хармонизиране на наказателство, наказателното законодателство за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, която е гледана и в парламента обстойно. И следващото законодателно предложение в това отношение, там успеваемостта е доста висока. Сега, случая дали не е от онези, които не са довели до, до преследване. Има, обвинител, има внесен обвинителен акт и продължава да тече следствието. Това не мога да кажа, че това е успешен случай, но, но, но това е случай, в който имаме потвърждение от страна на независим съдия – в Малта. Имаме задържане на лицето, освобождаване под гаранция и, и повдигане на обвинение. И наказателно производство. Така че това, този случай не е един от тези 43%. Господин Дион, последен допълнителен въпрос. Благодаря. 43% тази цифра имаме от комисията. Не, не съм си измислил аз. И след като комисията подава такава информация, те трябва да е вярна. И второ, Олаф ще се съгласи ли да се подложи на външна оценка на качеството по отношение на, на а, ефективността, резултатността на, на работата на службата? господин Кеслер. Да, готови сме, склонни сме. Склонни сме да проведем диалог с националните е, прокуратури, националните съдебни системи. Коментари извън микрофон. Въпросът беше за външна оценка. Отговора е да. Благодаря. Преминаваме към следващия кръг от въпроси. Отново представител на НП, господин Роди. Оди. Благодаря, господин председател. Господин Кеслер, вие сте политик, вие познавате функционирането на демокрацията. От 2001 до 2006 година сте депутат в Италия. Вие знаете е, че парламента контролира работата на изпълнителната система. Сега в момента работите в ОЛАФ. Е, виждаме един увеличаващ се е, климат на противоречие и недоверие. Въпросът ми е Смятате ли, че на резолюция на парламента а, а, поиска вашето от, оттегляне, дали ще си подадете оставката, ако има такава резолюция от парламента. Господин Кеслеп, две минути. I will be defiant if my answer is no. And my answer... Не мисля, че, че ще покажа някакво неуважение, ако кажа не. Отговорът ми е не. Защото ако подам оставка, в резултат от резолюция на парламента ще компромети, ще опоръча а, независимостта на Олаф. Аз а, от мен не се очаква да, да постъпя така. По регламента за Олаф, който гласи много ясно, че в хода на, на разследванията генералния директор не трябва да се подлага на влияние от държави членки и институции. Не трябва да приема инструкции, да се придържа към каквито и да било искания, независимо от коя институция са дошли. Ако ако го направя, ако откликна на искането ви, всъщност ще наруша задължението си да съм независим от всяка държава членка и от всяка институция. Кратък допълнителен въпрос, една минута. Е допълнителен въпрос, само на наблюдение. Аз мисля, че на а, би трябвало да се знае, че не, не може да се изпълнява такава важна публична функция без доверието на парламента. Okay, die nächste Fraktion ist die sozialdemokratische Fraktion. Социал-демократите, госпожа Аяла Сендер, една минута. Благодаря. А, ситуацията е доста комплексна и нееднозначна. Не мога да приема, че Олаф а, трябва да бъде винена за решение, взето от председателя на комисията Барозо. Въпросът ми е свързан с следното – борбата с контрабандата на тютюни и тютюневи изделия. Олаф има ли достъп до финансирането на базата на споразумения с мултинационалните компании? Тук говорихте колко е било спешно разследването. Независимо от това, трябва да разгледаме и възможността за конфликт на интереси. Затова питам в прак в текст дали има договорености с мултинационални тютюневи концерни за финансиране на борбата с контрабандата на тютюневи изделия на второ място, вие казахте, че не е незаконно да записваш разговор по GSM-а с друг човек. В Испания обаче съдебната практика е, че подслушваното лице че ако подслушваното лице, примерно, е престъпник и записът се използва в съда, той може да бъде прият. Питам се, защо сте използвали първия запис, а втория не? Заповядайте две минути, господин Кеслер, имате. Споразуменията които, се, се, които споменахте с тютюновите компании, не са с ОЛАФ. ОЛАФ не е страна по тях. Това са споразумения между големи тютюнови е, концерти, вследствие от съдебно дело в САЩ и от друга страна държавите членки, някои държави членки, или да, всички държави членки всъщност, и комисията. Олаф не, не, не е страна по тия споразумения. Ние не сме в състояние да влизаме като страна. Второ, в резултат от тези споразумения тези споразумения не, не дават нито цент на Олаф. Ползи получават държавите членки и комисията – Комисията Кокову по това време оцени това като постижение. Олаф обаче не е влизало в никакви споразумения с тютюнови компании. По а, телефонните разговори не сме организирали никакво послушване. Не правим такива неща. В този случай физическо лице записва раз, разговор си два пъти. Тя си го е записала. Втория път просто става пред нас. Това е законна практика. Ако не беше, щеше да се успори пред съда. Благодаря. Имате допълнителен въпрос ли, госпожа Аяла? Имахте две минути, да с това моля ви бъдете кратка. Искам да попитам господин Кеслер следното. Вие казахте, че като генерален директор на ОЛАФ не, не сте сред следователите в същинския смисъл на думата, които са водили разследването. А каква беше вашата роля, след като сте разговаряли с физическо лице, изобщо как се дефинира ролята на следователя в ОЛАФ, след като вие не сте били такъв, какъв сте били? Защото, доколкото разбирам, сте били още хиперактивен в е, хода на това разследване. Освен това, в News of Europe прочетахме, че е имало размяна на кореспонденция с генерална дирекция Санко по повод на споразуменията с тютюневата промишленост. Кажете нещо по това. Отзад напред ще почна. Споменахте нещо, което е излязло в а, а, вестник за, за обмена на електронни съобщения. Ясно учих от същия вестник. Точка. В нашото досие няма такива имейли. Не мисля, че това променя каквото и да било, но това не, не, не е въпрос, с който мога да се занимая. Не, не знам какво мога да кажа за имейлите, които споменавате, които са е, публикувани от Вестник. Сега, по отношение на моята роля, аз съм генерален директор на ОЛАФ. И, според регламента, цитирам, почти на изуст, аз съм лицето, което е отговорно за хода на разследването. Аз по регламент съм човека, който открива и закрива всяко разследване. И по регламент, и не мога да делегирам това си правомощие, трябва да, да одобрявам всички разследващи актове. Ако се дава интервю от страна на служители на Олаф, това става само с мое позволение. Тоест аз отговарям за всеки следователен акт. За протичането, за хода, за подемането, за закриването на всяко разследване. Аз не казвам, че съм следовател аз самия, но аз нося отговорност за всички разследващи актове на, на службата. Същото въжи и, е, същото въжи и за е, за интервюта. За да даде един служител интервю, трябва да има подписано разрешение от мен. Аз по това дело съм участвал в някои интервюта, които съм, които, за които съм одобрил. Да, аз съм отговорен за това и аз съм участвал. Не, не във всички, но понякога и аз съм участвал с следователите. Алде отново сега. Не, не искате да вземете думата, така че зелените тогава. Благодаря. Само минута. А, господин Кеслер, ако не възражавате, искам да се върна към седмицата 15 октомври, когато службата ви изпрати доклада а, до, на госпожа Катрин Дей. Следове да стана това. Ако не се лъжа, Излиза обаче, че информацията, която е подадена, е непълна и, е, и надзорната комисия всъщност е подала частична информация. Да разбирам, че е, понеже е имало вече в общественото пространство информация, е, е, е, е било необходимо да се даде пълна информация на, на надзорната комисия. Но а, разбирам, че сте имали а, така, едно споразумение с Барозо, че ако, ако подаде оставка Дали, че това ще се обяви пред обществеността. Да, защо? Защо о, толкова време ви отне да, дадете тази информация? Нищо не се знаеше. Доста време. Но след като изтече информация, може би трябваше по-бързо да, да, да реагирате, да предприемате действия. По, по-разумно сте могли да подходите. Те, защо не сте се разбрали по-ясно с господин Барозо? Да си оставите, например, още пет дена, за да можете цялостно да подходите към въпроса. Не съм имал никакви е, контакти с господин Барозо. Преки контакти имам предвид, преди, по време и след е, разследването. Просто искам да поясня. Също не съм имал контакти е, преки и с Катрин Дей, която, която... Да, само чрез нея всъщност, извинете. Тя, тя от името на председателя Барозо ни, ни донесе писмото, да. За това окончателният доклад го изпратихме на нея. по този начин и е на господин Барозов. Само, че не е имало никакви паралелни тайни е, контакти обаче между мен и председателя Барозов. В нито един момент. Така че съгласие, споразумение от какъвто и да било характер не сме имали. Просто искам това да стане съвсем ясно и да, да избегнем е, евентуални други противоречия. Всичко е описано, ясно, и е в досието. По отношение на това, че пращаме преписката на комисията, но в същото време изготвяме и преписката за надзорната комисия. Ние не сме задължени да информираме надзорната комисия преди да, да препратим преписката на институцията. Ние стотици пъти всяка година изпращаме преписки на институциите без изобщо в това да участва надзорната комисия. Ние трябва просто да, ние трябва да информираме обаче надзорната комисия преди да пратим преписка на съдебен орган. И именно за това комисията е получила преписката няколко дена преди съдебните органи. Ние не можехме, не можехме да ги изпратим едновременно, защото трябваше първо да изпратим преписката и на, на надзорната комисия, преди да я пратим на съдебните органи. Така е по регламент. Казахте частична, че е била информацията, която сме дали на, на надзорната комисия. Това е вярно, но, но има опасност от погрешно тълкуване. Между другото, пратихме на комисията доклада и събеседванията с комисаря. Не сме изпратили всичко. Не е такава практиката. И не сме го правили в този случай. Но, що се отнася до надзорната комисия, това, което е, и изпратихме, е точно това, което, което се изисква по, по работната процедура това, което е съгласувано с тях, на базата на становище, което има а, задължителен характер и е одобрено от Европейския надзорен орган а, за данните. Тоест, изпратили сме а, съкратен и анонимизиран вариант на доклада. Такава ни е работната процедура. Тя е одобрена от тях. Така че да, частична информацията, която сме изпратили, е, както винаги им пращаме такава информация и това, ние сме задължени така да я пращаме. Те незабавно поискаха от нас, след като получиха информация, да получат пълен достъп до, до случая. И то в рамките на един месец, не в рамките на два дена. Не са искали от нас да чакаме, да задържаме е, хода нататък. Така че те получиха пълен достъп до случая още преди, преди да е, е, пратим преписката на съдебните органи. Процедурата предвижда и за ЕЦР възможно, ЕКР възможност за въпрос, но вие се отказвате. Остават два въпроса за НП и един за НП. Кой от е, е, един за СИД? Госпожа Гресле от НП. Много е интересно, господин Кеслер, да се разговаря с вас. Вие казвате, всичко си е най-законно, докато не се докаже пред съда, че не е законно. С други думи казвате, ще спазвам закона само тогава, когато ме хване съда това разбиране за законност е, просто ме кара да искам отстраняването от пост, ви от заемания поста. Просто е неприемливо да кажете само за нещата, за които е доказано, че са незаконни, може да се каже, че са такива. Всичко останало е законно. Смаяна съм. Смаяна съм, че казвате, докато не се произнесе съда, ще продължавам така. Цялата тази история с а, телефонния запис много ме интересува, особено, че сте потикнали свидетелката да записва свой телефонен разговор, без да а, знае нейният събеседник. Вие ли го направихте лично или вашият сътрудник? But on the legality, I think that what's, what is against... Мисля, че това, което е противно на закона, е незаконно. А, може да има в много случаи има различни мнения за това какво е законно и какво не е законно. Именно за това с съдилищата, които трябва да решат кое е законно, кое е незаконно. Е, има, разбира се, е, редица процедури, за да се определи дали нещо е законно или незаконно. А сега по телефонните разговори мога само да повторя това, което вече ви казах, а именно е, и че мога да а, говоря повече за онова какво се е случило, какво не се е случило. Казах, че се е случило два пъти. А, според нас напълно законно. Единия път а, преди а, съдебното производство, втори път пред нас и това мога да ви насоча към доклада за дейността на надзорната комисия. Ако нещо незаконно, някой ще ни каже, че е било незаконно. Има редица възможности, но ние много твърдо твърдим, че това е било законно. Всъщност не сме използвали никакви правомощие, защото нямаме правомощие да се намесваме в телефонни разговори. Благодаря. Допълнителен въпрос в сградата на Олаф, в присъствието на служител на Олаф, ми обещахте да изпратите информацията. Не го забравяйте, но нека да няма недоразумения по отношение на независимостта на службата. Ние разбира се, че също държим на тази независимост. Само, че след като си свършите работата, подлежите на контрол от наша страна. Знам, че си мечтаете да действате извън времето и пространството, но няма да стане. В момента има е, заведен иск за анулиране на решението на председателя на комисията в Съда на Европейския съюз. Но ще има и е, искове за обещетения. Обещетението се заплаща от Европейския дънакоплатец. Дано познавате онзи член от е, правилника, който определя отговорността на е, публичния служител. Да, познавам го. Все и да имат възможност да поставят допълнителен въпрос. Имат ли желание? Очевидно, че не. В такъв случай остава един въпрос за ЕНП. Заповядайте. Ähm, Искам да се върна още веднъж на Онези е, роли, които обичат в е, Олаф. Олаф е, обичат да се правят, например, на испанска служителка на лотарията, както основната свидетелка и така нататък. Искам да знам в колко случаи Олаф е прибягвала до подобни методи. Те са показателни за начина на работа на службата. Аз просто съм смаяна, че Олаф се промъква както е поставено в въпросите 35 ДИЦ. Господин Кеслер, две минути. Again, these issues are... Отново, тези неща се обсъждат и сега, в момента в съда, в съда в Малта, за да се дават подробности по този въпрос, означава намеса в наказателно производство, текущо наказателно производство няма използване на разследващи правомощия. Събирането на данни означава да се отиде, например, на някакъв адрес и да се види какво пише, какво име а, пише на звънеца. Да, може така да се случи. Разследващ а, да отиде на даден адрес и да прочете името на вратата. А, добре, това трябва ли да бъде авторизирано? Това е някаква съвсем проста дейност, която не предполага каквито и да било правомощия, това трябва да, това може да направи всеки обикновен гражданин, не е нужно да е от Олаф. Госпожа Гресле, имате една минута. В момент обаче не говорим за обикновени граждани, които обичат да влизат в тази или онази роля. Говорим за ОЛАФ, сериозна организация, която трябва да води сериозни разследвания, придържащи ки се към законодателството на правовата държава. Отново питам, в колко от случаите служители на ОЛАФ прибягват до чужда идентичност, за да се промъкнат по-близо до този или онзи свидетел? Отговора е, че аз не знам това да се е случвало дори във връзка с това дело. В момента не виждам други заявки за вземане на думата, за това се възползвам от правото си на председател, господин Кеслер, да ви задам един въпрос. Каква е възможността резултатите от разследването на ОЛАС да се, ОЛАФ да се използват като политическо оръжие? И ако има такава възможност, какви мерки смятате да предприемете, за да избегнете подобна злоупотреба? Well, не знам дали съм в състояние да отговоря на тези пред положения. Това трябва да се зададе е, като въпрос не само на ОЛАФ, а на всякакви институции. В теоретичния казус, в който, за който споменавате, политическите оръжия не се използват само от ОЛАФ, а от всички. Значи, първото първото предпазно средство е да не изтича информация. Е, това беше основната ми грижа през тези последни пет месеца, защото имаше много голям риск от изтичане на информация. И ако информацията станеше публична, тя вече можеше евентуално да бъде използвана от някого за политически причини, преди нещата да станат ясно. След това аз съм задължен по закон, по регламента да изпращам резултата от нашите разследвания до, е, към съответната институция и е, на съответната съдебна инстанция. Ние го направихме поверително. Правят се политически заключения, естествено, те не могат е, да бъдат е, поверителни. Може би това се е случило. Не виждам възможност. Може би има някакви други идеи да избегна а, и е, разследванията на Олаф да имат някакви политически последици. Аз не мога да не изпратя резултатите от разследванията на съответните институции. Тези институции трябва да знаят какви са резултатите на разследването. Те също така трябва да предприемат собственото си, да вземат собственото си решение независимо и отговорно. Благодаря. А, въпросът ми породи реакции. Заповядай, Инге. Просто исках да уведомя генералния директор, че миналата година през септември бях на празник в Берлин и е, двама души, представители на автомотилната промишленост в Германия, ми обърнаха внимание с какви средства си служи Олаф. Просто исках да ви го кажа. Ja, и това беше преди историята с комисара. Има ли, казва председателя, други желащи да вземат думата? Очевидно не. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. Благодаря на господин Кеслер и на членовете на комисията. Можем да приключим тази точка от дневния ред. Надявам се, че е, избраната процедура беше удачна, защото диалогът стана много интензивен. Сега ще прекъсна за малко е, заседанието. Преди това ще дам на госпожа Гресле е, думата да направи предложение, но след това ще прекъснем до 12 без 15. Нека да направим изслушване на генералния секретар госпожа е, Дей и на господин генералния секретар Веспучи. Значи, значи тези двама генерални секретари предлагате да бъдат поканени на изслушване при нас. Съм накратко, господин председател, тъй като генералният генералния секретар се отказа да си подаде оставката, ако има искане от парламента, ние го приемаме като едно незачитане на парламента и ние не можем да приемем той да продължи да бъде ръководител на ОЛАФ. Support, Господин Молдър, аз подкрепям молбата на госпожа Греслер за тези две лица да се явят тук пред нашата комисия. Äh, значи от няколко страни се чу, предлож... Е, се чу предложението да поканим генералния секретар на комисията. Да, ще го направим, защото възникнаха въпроси. Освен ако не научим нещо ново от разговора с комисаря Шемета днес след обяд по отношение на правната оценка, за която говори Жан-Пьер Оди, ще попитам в секретарята и ще ви уведомя. С това вече наистина приключваме разискването по тази точка и прекъсвам за 15 минути. В 12 без 15 ще продължим средовната си работа. Uh, Sigmantas, uh, would you be ready to uh, join? Okay. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, нека да подновим заседанието. Благодаря за разбирането ви. Наистина трябваше да направим кратка почивка след разгорещената дискусия. Сега преминаваме към точка 19 от дневния ред. Спомняте си, вчера казахме, че ще обсъдим на това място. Това е специалният доклад за разходната ефективност на инвестициите в енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване. Докладчик е Сигмантас Бълчитис. Господин Хералд Вюгербауер е от Сметната палата. Докладчикът желая ли думата да направи встъпление? Заповядайте, господин Балчитис. Ačiū labai, gerimas pirmininkė. Tai pirmiausia, tikrai noriu padėkoti. Благодаря, господин председател. Първо бих желал да благодаря на Сметната палата и на техния представител, които разработиха един много важен и много интересен доклад, който се отнася за опита в три държави членки. Основната част на ресурсите бяха дадени за енергийна ефективност. Ние не можем да се зарадваме от резултата. Нямаше система за контрол или за надзор. Европейската комисия не предвиждаше критерии или изисквания. Тук става дума за предишния период 2000, до 2006 година и това е свързано с, финан, с, финансовата, с следващата финансова рамка рамка, естествено, не можем да се връщаме към миналото. В някои държави членки рентабилността на тези проекти е, е от 50, се е увеличила 50%, в някои случаи 100%. Трябва да избягваме подобни неща. Сметната палата смята, че кохезионните фондове трябва да бъдат свързани с добро преценяване и оценяване на потребностите и с сравними критерии, и това е важно, за да може да се дефинира до каква степен инвестициите ще бъдат рентабилни и също така предполагаме, че това ще има а, значително значение върху разпределянето на фондовете с представителите на Сметната палата и с комисията. Работим в тясно сътрудничество и съгласни сме също така, че Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за всички проекти, следователно трябва да се определят изискванията, показателите, на базата на които да може да се оценява рентабилността на инвестициите. Всички ние сме съгласни и смятаме, че трябва да се определят разходите за енергийна единица 20% от фондовете трябва да бъдат дадени за подобряване на енергийната ефективност за да може да се постигнат целите за енергийната ефективност. Тук става дума за опита на някои държави членки, например, ако вземе примера на Франция, а когато се реновира дадено предприятие или някаква сграда, 30% от енергията трябва да се спестява, за да може да се постигнат тези цели, трябва да се а, предприеме по-добро използване на, прави, на парите на нашите дълнакоплаци. Това е един много сложен въпрос. А, той се отнася за бъдещето. Във всеки проект имаме 4 или 5 проекта, които са различни по своя обем, по енергийната си ефективност, така че ще бъде трудно да се предвиди един период за всеки а, проект всяка съставна част на всеки проект трябва да а, бъде с различни срокове. А, Сметната палата вече подчерта, че трябва да се предвиди контрол от страна на комисията. Генералната дирекция, която трябва да се произнесе, е, трябва да се определи. Естествено, комисията не може да се произнесе по всички проекти е, в рамките на Европейския съюз. Трябва да има една единна система в рамките на Европейската комисия. Благодаря отношение на която да се постигнат целите за енергийната ефективност. не можем, не бихме желали след няколко години да установим, че не сме постигнали целите си, а, а пък а, фондовете са изчерпани. А, искам да благодаря на Европейската комисия и на Сметната палата за тяхното разбиране. Мисля, че трябва да спомена този принцип в работния си документ и мисля, че този принцип ще бъде бъде полезен за в бъдеще и съм на ваше разположение да отговарям на вашите въпроси и да реагирам на препоръките на колегите ми във връзка с това. Думата има членът на Европейската сметна палата. Uh, Yep. Now. Now Yes, yes, yes, no. <laughs> Thank you. Ähm, äh, der Berichterstatter hat bereits einiges vorweggenommen. Докладчикът вече каза някои от нещата, които се съдържат в изводите на, в доклада на Сметната палата. Много се радвам, че заедно с нас докладчикът отправя поглед към бъдещето. Мисля, че такъв разговор ще бъде много конструктивен. Освен това и комисията реагира на нашите е, бележки по доклада и то реагира много положително. Защото в крайна сметка целта на всеки доклад на сметна палата е да настъпят подобрения в бъдеще. Мисля, че в това отношение сме на прав път. Но все пак бих помолил да ми дадете възможност съвсем накратко да ви информирам, времето напредна и ще бъда кратък наистина, да ви информирам кои са основните изводи в нашия доклад, за да бъдат информирани членовете на комисията. Основните цели на проверката бяха следните. През 2000-та година в рамките на кохезионната политика бяха заделени 500 милиона евро за инвестиции в енергетиката. Над 17 милиарда се предлагат от комисията за времето от 2014 е, до 2040 година до 2014-2020 година, като крайната цел е до 2020 година да са намалени с 20% емисиите. Целта, разбира се, е разходоефективност и енергийна ефективност паралелно. Die typischen Investitionen Типичните инвестиции в това отношение са допълнителни сградни изолации, енергийно ефективни дограми и така нататък. Но основната ни критика е, че средствата отпускани за тази цел са и, че, т.е. че само 20% от отпусканите средства са използвани за наистина мерки за енергийна ефективност. В повечето случаи това са били а, допълнителни средства в рамките на големи проекти. Големи проекти, в които инвестициите са били за съвсем други неща, различни от енергийната ефективност. Например, преустройства на помещения, преустройства на сгради и прочее и прочие. Всичко това е много добре, но не е целта на тази мярка. Сметната палата извърши проверка за времето от 2007 до 2013 година най-големите инвестиции от Кохезионния фонд и от Фонда за регионално развитие в Чехия, Италия и Литва бяха разгледани. До, 2000, до края на 2011 година тези страни бяха освоили около 1,2 милиарда евро за такива проекти. Това са 33% от, е, проектите, т.е. от парите за проекти за същия период. Сметната палата направи 24 проверки. В 75% от случаите не можахме да установим доколко са постигнати целите на енергийната им ефективност, защото нямаше начин да се извършат съответните измервания. Проверките по оперативните програми показаха, че е, няма анализ на потребностите по е, сектори и по региони. Ефективността на разходите в нито един от случаите на проверявани програми не, не, е, бил, не е била е, решаващ критерий. Положителни примери обаче има. Това са Дания и Белгия. В Дания се пред предвижда амортизационният период за такива енерги... мерки за енергийна ефективност може да бъде до 5 години. В Фландрия това е до 7 години. В Чешката република. Амортизацията също е 5 години. За промишлеността 7, за малките и средни предприятия и 12 години за домакинства. Was aber in der Praxis eine höhere Amortisationsdauer von 28 bis 61 Jahren bedeutet. Beim IOP Energie in Italien в э, Италия, например, в един от проектите, э, крайната цел за спестяване на енергия беше толкова незначителна, че амортизационният период скача на около 40 години. В Литва бяха установени добри резултати. Така че още при разглеждането на програмите можахме да установим, че се предвиждат прекалено дълги амортизационни е, периоди. Какви бяха резултатите от нашите проверки? Много често основната причина за инвестициите е не енергийната ефективност, а подобряването на комфорта. Тъй, че енергийната ефективност се явява съпътстващ ефект. В Италия при изпълнението на проектите няма оценка на енергийната ефективност. В Чехия такива проверки са се е, провеждали задължително от определен прак гигатулове нагоре. versprachen und nicht Die Projekte Естествено, че е, проектите завършват е, с е, нещо, което материално може да се види изолации, дограми и така нататък, но ние препоръчваме по-стриктно придържане към действащите разпоредби, разбира се. Само в Чехия са измерени енергоспестявания, е, е, измервания на енергоспестяването. Така че в другите страни не можахме да установим такова нещо. Какъв е крайният извод? За повечето проекти амортизационният период е средно 50 е, години, т.е. по-дълъг от времето за използване на отделните компоненти или сгради. Повечето държави членки на Европейския съюз предви, предвиждат 5 до 10 годишен период за ароматизация, но не за мерки, когато средствата се използват за енергоспестяващи мероприятия. Klaipeda in Litauen mit einer geplanten Amortisationsdauer von 156 Jahren. Die Kommission äh, dazu. А, какво препоръчваме? Когато се инвестира за обществени сгради, трябва да има ясно изразена цел а, и да е точно описана енергийната ефективност, която се преследва. за да не се получава отново така, че енергоспестяването е някакъв приятен съпътстващ ефект на по-големи инвестиции. Още повече, че тук говорим за пари на европейските дънакоплаци. А, освен това, 20% намаляване на емисиите до 2020 година, емисиите от въглероден двуокис, може да се постигне само тогава, ако, само ако 17 милиарда предвидени от комисията наистина се вложат за енергоспестяващи мерки. Не бива да става така, че отново при следващата проверка да установим, че само 20 или 30% от вложените средства са били инвестирани за енергоспестяващи мерки по-подробно какво препоръчва Сметната палата. Комисията да проведе по-адекватен анализ на потребностите от спестяване на енергия подходящите методи за оценка и критерии за оценка на резултата в това отношение също трябва да се преработят. На второ място да се въведат индикатори, които да са приложими към всяка инвестиционна програма спрямо спестените енергоединици, спрямо амортизационния срок и прочие. На трето място комисията да събира данни от националните компетентни органи и да определи максимален допустим амортизационен срок. Нещо, което може да стане чрез референтни нива страни, в които такива нива не са определени е, от закона, е, трябва да разработят свои, енерги, е, свои критерии за оценка на енергийната ефективност. И още една бележка. Комисията трябва да обмисли дали когато финансира проекти по линия на регионалното развитие, в които само един от ефектите е енергийната ефективност, да, дали да не прави предварителни изчисления на частта от разходите, които действително ще се използват за енергоспестяване. Председателят, благодаря за този доклад. Преди да дам думата на комисията, искам да попитам дали членовете на комисията желаят да кажат нещо по този доклад. За сега не виждам желаещи, за това давам думата на представителите на комисията. Заповядайте. Thank you. So... Благодаря, господин председател. Благодаря и на депутата за доклада му. Благодаря и е, на колегите от Сметната палата за доклада. Смятаме, че е, докладите са особено е, навременни навремени и полезни. В момента водим преговори за следващия програмен период. Четири коментара имам и след това накрая ще кажа какво смятаме да правим по препоръките на Сметната палата. Ето какви са коментарите ми. Общата рамка за тях всъщност е следната. През 2000-2006 година, този програмен период, политиката от бе предвидила 3 милиона евро за енергийна ефективност, като тази сума се умножи по 15 през следващия програмен период 2007-2014 до 5 милиарда. Огромно увеличение за кратко време е това. До тогава енергийната ефективност не беше кохезионна цел. Сега четирите ми коментара за методиката и съдържанието на доклада на Светната палата. Трябва да се признае, че не сме измервали ефективността на политиката си сама по себе си. Тя е интегрирана, вързана с конкретни места – това е политика за економическо развитие, но не е секторна политика, не е и е, съчетание от различни секторни политики. Ето, нека обясня какво имам предвид. Когато строим училища в един а, беден квартал, мерим социалните и економически въздействия и най-вероятно това е добре да бъде част от е, е, един интегриран градоустройствен план енергийната ефективност на това училище е много дребна част от всичките действия. Това е секторна, а, секторна цел в този случай. Да ви дам един пример във връзка с този, който докладчика даде. В Франция 200 милиона евро за този период са предвидени, но сме привлекли допълнително милиард и 200 милиона национално и регионално финансиране, така че да се, да се санират общински жилища. Близо 60 хиляди семейства в днешно време поради това живеят при по-добри условия. Заедно с това създаваме и 16 000 нови работни места. Ето, виждате елемента на производителността и на растежа. Втория коментар, второто е, наблюдение. Управлението е, е, е взаимно. А, Сметната палата постоянно ни напомня, че в крайна сметка ние сме отговорни за разходването на бюджета на Европейския съюз, но трябва да кажа нещо много ясно. Държавите членки поставят критериите за подбор на проекти. Държавите членки по нашите е, регламенти по законодателство са задължени да си изберат проектите, които да се финансират. И това трябва да стане а, в съответствие с регламентите за е, обществените поръчките. Трябва да демонстрират, че са избрали най-економически полезния вариант, не просто най-ефтиния. Комисията носи отговорност единствено за решения по широко мащабни проекти на стоеност над 15 милиона евро. В това отношение имаме много добре разработен анализ на ползите и разходите. Комисията взема пряко решение за този период по 700 големи проекта. И ето именно тук комисията анализира разходната ефективност много обстойно на базата на нашата методика за анализ. В е, извадката, за съжаление, не са анализирани, доколкото си спомням, големи проекти, които е одобрила комисията. Следващите коментар е свързан с периода на възстановяване на периода на възвръщаемост. Това се диктува от по-общите е, цели на политиката ни. Периода на възвръщаемост и Сметната палата, предполагам, ще се съгласи с нас, се определя едва тогава, когато са ясно определени економиите, които са реализирани от инвестициите. Сметната палата казва в изследването си, че в 18 от 24 анализирани проекта не могат да се изчислят економиите. При такива условия трябва да кажа, че е трудно да се поставят и периоди на възвръщаемост. Естествено, можем да кажем 120 години. Това обаче е прекомерно. Това е ставало само веднъж при един проект, може би не е добър проект. Когато разговаряхме с експертите, е, те ни казаха, че е, съпоставителните анализи на е, периоди на възвръщаемост са нещо много сложно. Защото трябва да се сравняват подобни единици а пък ако се видят за проектите, ще стане ясно, че те са доста различни. После при изчисляването на възвръщаемостта трябва също да се отразят и цените, цените на енергията. А пък е, цените на енергията е, варират много сериозно дори в, държ... в държавата на докладчика. Що се отнася до климатичните изменения, тази политика е раздробена на 70 региона, пръснати из Европейския съюз, така че е много трудно пак там да се общават данни. И накрая, един момент, който ни се струва леко спорен, а ние сме за изосновна дълбока по-към модернизация. Искаме да се използват е, средствата не на всяка цена, само за, за е, дейности, които могат да се свършат бърз, бързо от, е, от частния сектор. Трябва ни дълбока промяна. Ние не искаме след 5-10 години пак да трябва да даваме пари за същото нещо. И консултациите с експертите ясно казват, че в зависимост от степента на обновяване на промени, може в дълги периоди, 5, 10 и повече, е, да се е, продължава спокойно. Сега, смятаме, че препоръките на Сметната палата са разумни и полезни и ще се опитаме да, да ги изпълним. Усилията ни се съсредоточават върху три елемента. Първият е финансовия. Както знаете, комисията предложила изискване за това 20% от средствата ни в по- напрегналите е, райони и по-развитите райони да се заделят за енергийна ефективност и е, възобновяеми източници на енергия. По такъв начин да се изпълнят целите за 2020 година от стратегията, но също така и да намалим много сериозно въглеродния диоксид, емисиите на въглеродния диоксид до 2050 година. И така, минимално 20% за енергийна ефективност и 6% за, за по-неразвитите райони. Е, това е, е финансовия елемент. Правната рамка, законодателната рамка. За първи път е, сме въвели условия които са подкрепени от съда под формата на енергийни одити, защото ние казваме на държавите членки, че трябва да изпълняват директивата за енергийната ефективност. В противен случай няма да получат от нас средства за енергийна ефективност. Това означава, че те трябва да правят енергийни одити, само че тази директива е нова която в миналата нямаше. Нямаше, е, кога, когато е, бе подета работата и бяха приключени тия проекти. После имаме и директива за сградите. Това е друго едно условие. Казваме на държавите членки, трябва да използвате е, оптимална методика за, от, от към разходи, защото в противен случай няма да получите средства от нас. Третия елемент. Опитваме се да създадем една политика ориентирана към резултатите, което е напълно в съответствието с което, което ни казва съда. Да, ще ползваме а, показатели, които обаче да са общо приложими в Европа. Три показатели са за енергийната ефективност. Също така, също така а, а, преразглеждаме методиката за анализ на ползите. Утре ще представим, след представим първата версия на тази методика и сме поканили и каним а, Сметната палата да участва в разискването. Това е една методика, която ще се използва в държавите членки, преди това ще има обучение по нея. Естествено има и секторни моменти, които ще отразят спецификата на енергийния сектор. И накрая, насърчаваме ползването на новаторски финансови инструменти. Такива, които да са подходящи за енергийната ефективност. И, и вече сме видели на практика в страни като Естония и Литва, че те се прилагат много успешно. Затова предлагаме това да се прави и в бъдеще. Както казах, докладът е много полезен и е много вдъхновяващ. Ето, и полезен за целите на, на новия регламент. Благодаря. Благодаря ви, господин Ландабазо. Има ли някакви други въпроси или бележки? Заповядайте, господин Оди. Едно съвсем кратко наблюдение. Искам да поздравя изказалите се за информацията. Много е важно много важна тема е енергийната ефективност на сградите. За съжаление, тук става дума само за публичните сгради и това трябва да се уточни в заглавието, защото в публичните сгради е по-лесно. не е чак толкова лесно за частните сгради, за обществените сгради се взема решение от избрани управляващи и а, истинския проблем а, всъщност е в частния сектор. Искам да а, е, обърна вниманието тогава, когато говорим за частните сгради, да не осложняваме живота на частните инвеститори, за да, се, да не се забавят частните инвестиции, което а, показва, че това е тенденция, която трябва да се обръсти, да се запази импулс а, на инвеститорите, тъй като а, всъщност това е нещо, което много трудно се управлява. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Balčicis. Благодаря, господин Балчитис. Искате ли думата? Gerbiamas pirmininkė, vieną, vieną galbūt да, благодаря, господин председател. Съвсем кратко искам да коментирам. Никой от изказалите се, нито аз не сме говорили за обществените поръчки. Според мен това трябва да бъде на основно изискване във връзка с, с прозрачността, цените и така нататък. Аз мисля, че колегите ми е, всички ще се съгласят с мен, че а, обществените поръчки трябва да играят много важна роля при подбора на проектите, свързани с, енергийната ефективност, както и с други проекти, разбира се. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам още веднъж думата на господин Вайс Гербер. Bürger Bar? Ja, bitteschön. <laughs> Danke, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Äh, Имам само кратка бележка в връзка с казаното от литовския докладчик. Точно това направихме. Направихме проверка и на процеса на възлагане на обществена поръчка и част от препоръките ни се отнасят до това, че а, трябва да се търси а, максимално качество при минимална цена. Това се нарича ефективност на разходите. И още една кратка бележка към комисията. Щастлив съм, че така положително възприемате нашите препоръки и смятам, че това, което препоръчваме, наистина ще доведе до подобряване на нещата. В бъдеще комисията е на прав път в това отношение. Сметната палата по всяко време проявява готовност да сътрудничи за това директивите в крайна сметка да постигат своите цели. И още нещо съвсем накратко. Вие казахте, че комисията следва интегрирана политика на развитие. Това ни е ясно и нямаме нищо против. Освен това казахте, че е, целта е да се прави оценка на общ цялостен проект. Ясно е, че не може другояче. Единственото, което ние препоръчваме във връзка с целите 20-20-20, което е политическа цел, Именно във връзка с това предлагаме тези 17 милиарда, които са предвидени за бъдеще, да бъдат използвани предимно не само 10 или 20%, а 80 и 90% от тях да се използват за мерки за енергийна ефективност. Ако това бъде и цел на комисията, ще бъде наша обща цел. А за начина по който ще я постигнем, нека да се опитаме да намерим най-положителния път заедно. Благодаря председателят. Благодаря на представителя на Сметната палата. Вие много точно казахте, кое е най-важно за нас, а именно дали се постигат целите, действително, които се а, поставят. Защото сгради могат да се санират и без мерки за енергийна ефективност. Но след като се предоставят средства за такива мерки, то те трябва да се предприемат и на фона на стратегията Европа 2020 следва да се попитаме дали не е по-разумно да влагаме средства за нови технологии вместо за саниране на сграда, което няма да доведе до повишаване на ефектир... енергийната ефективност на тази сграда сега да, разкрасяването на сгради е важна цел за общините, но когато то не съответства на целите е, на енергийната ефективност, просто не е допустимо. И мисля, че в това отношение сме единомишленици с вас. Просто политическите цели трябва да се постигат по адекватен начин. Благодарим за вашето изложение. Сега ще попитам господин Балчитис, има ли да каже нещо в заключение? И, labai и ще крую... Само две думи, господин председателю. Ние е, изслушахме обмен на мнение. Съвсем естествено бяха повдигнати много важни е, въпроси по обществените поръчки, е, те трябва да се правят по електронен път, за да се избегне е, човешката грешка. И това не е проста задача да се постигнат е, целите Европа 2020-2020. -20. Тук става дума за постигане на една система, която да функционира практически, иначе няма смисъл. Äh, Благодаря. Можем да приключим обсъждането на тази точка от дневния ред, която се явява и последна преди обедната почивка. В 15 часа тук ще започне общото заседание с Либе на тема Директивата за борба с измамите. Съдокладчици са Ингеборг Гресле и Хуан Фернандо Лопес Агелар. Комисарят Шемета също ще бъде тук. Благодаря. До днес след обяд в 3 часа.